проблеми с корупцията сред администрацията. Надявам се обаче, че ще успеем да насръчим Украина да продължи с економическите институционални реформи. Благодаря, господин Козловски. Госпожа Блинкеви, чуйте, има думата. Благодаря.